към правилата. Господин Кели има думата, защото той иска да се изкаже по процедурен въпрос. Много ви благодаря за отлично